Good evening to everybody. Добър ден на всички. Like to welcome all Нека да кажа добре дошли на всички представители на националните парламенти на междупарламентарната среща на парламентарните комисии. Добре дошли! Ние ще разделиме нашето заседание на два части. Първо за Европейската гаранция за децата като инструмент за борба срещу бедността и втората за справедливо минимално заплащане. Преди да пристъпим по същност към дискусиите, бих искала да кажа няколко думи за организацията. Имате е, картони за изказвания в е, залата и те следва да бъдат попълнени или от, от всеки, от който иска да се изкаже и евродепутатите, и националните депутати. А, белите картони е, са е, за сесия 1, е, за сесия 2 са други. Специално е, са разделени. Трима национални депутати ще се изкажат, след това ще дадем думата на един евродепутат, отново трима от националните парламенти и така. Разбира се, по време на дебата може да се наложи да променим реда. И сега давам думата на господин Гордон Марес, председател на Комисията за труда, пенсионната система и социално партньорство на парламента на Харватия. Той ще поеме и председателството. Заповядайте. Благодаря. Ще водя заседанието на хърватски, така че ако обичате, вземете слушалки. Много ми е приятно, дами и господа, уважаема госпожо председател. Много се радвам, че мога да се обърна и към евродепутатите, и към националните депутати е, и да им пожелая добре дошли тук. Днес е, ще обсъждаме две много важни теми. Е, първата е, детската гаранция като инструмент за борба с бедността. Всички сме наясно колко важни са проблемите на демографията, колко важно е да положим усилия за създаване на сходни, макар и не еднакви стандарти за всички, които живеят в Европейския съюз. Темата определено е много важна, особено предвид на застаряването на населението. Ние трябва да инвестираме в бъдещето, а бъдещето са децата ни. Предизвикателствата, които се оформят пред нас, налагат и бързи е, реакции. Радваме се, че новата Европейска комисия си дава сметка за това. Тук имаме е, специалисти, които е, директно се занимават с е, темите на демографията и давам думата на госпожа Добравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия. Тя отговаря за демокрацията и демографията. Благодаря, господин Марас. Скъпи колеги, господин Шмидт, уважаеми национални депутати и уважаеми евродепутати. Първо, благодаря за възможността да а, обменим мнения по темата детска гаранция. Господин Домбровски знам, че разсъждавал с вас по темата европейски полугодие или семестър. Председателя на комисията Фандерлайн направи изказване през юли по тази тема също така. И е, е добре, че поставяме и темата за детската гаранция в контекста на европейския семестър. Госпожа Фандерлайн казва, че трябва да инвестираме повече в бъдещето на нашите деца. Това е, посланието е ясно. Ние е, трябва да обърнем внимание на е, средата, в която растат е, децата ни в Европа и на темата детска бедност. Заедно с колегата Николас Шмидт имаме за цел да ви представим е, гаранцията за децата за 2021 година и съм убедена, че всички са на едно мнение, че децата трябва да имат достъп до услуги и подкрепа през целия период на детството си и юношеството си. Член е, трети от договорите застъпва принципите за закрила на децата. Каква е ролята на Европейската комисия по тази тематика? Ние подкрепяме и допълваме дейността на страните членки. През ноември 2017 Европейския парламент заедно с съвета и Европейската комисия изведе борбата с детската бедност като основен стълб в е, хартата за е, социални права. Преди няколко месеца отново тук е, заявих, че нашия приоритет е да инвестираме в децата. Отстояваме тази цел и отново потвърждаваме необходимостта и вие да ни подкрепяте. Комисията излезе с препоръки през 2013 за инвестиции в децата. Този документ се наричаше да се прекъсне цикъла на онеправдаване. Тоест да има възможност да страните членки да осигуряват съответни качествени услуги и да се даде възможност и децата да се включват в демократичния живот на Европейския съюз. Сега разработваме именно целенасочени гаранции за децата за преодоляване на пречките е, пред децата примерно пречки пред услугите, от които те имат нужда, за да се развиват добре. Интегрирането на детската гаранция означава да има подкрепа за семействата с един родител или с ниски доходи, да им се дава достъп до трудов пазар на съответните семейства, да се дава право на образование и е, добро хранене от рождение. С това става дума за децата. При оценяване е, по същество на гаранцията за децата ще ви е, споделим заедно с е, колегата Никола Шмидт за нашите планове и цели по тази тематика. Също така отговарям за разработването на пространна стратегия за правата на децата. Все още е много в началото си този процес, но целим да предвидим а, дейности за закрила на уязвими деца, да се подсили и законодателния режим и а, е, също да се приемат мерки за борба с насилието. Тази стратегия трябва да работи също и за привличане на децата в европейския демократичен живот. Под а, е, егидата на конференцията за бъдещето на Европа можем да организираме летни лагери и детски диалози, където децата могат да обсъдят теми, които ще предложат те самите. Комисията работи с деца и младежи посредством програмата Връщане в училище. Също работим и за закрилата на децата на мигранти и непридружени малолетни. Това са едни от най-уязвимите деца в момента. Ние не можем да пренебрегнем едно цяло поколение. Имаме и правно основание, член 3 и 24 е, и 32 от Хартата за основните права. Основните е, действия в програмата за правата на човека предвиждат също и съобразяване с документите на ООН по тази тематика. Ние ще работим в консултация с всички заинтересовани страни, гражданското общество и неправителствени организации. За кого вършим всичко това реално? За нашите деца. Затова искаме да чуем и, и от тях. Трябва да отчетем и техните мнения, техните нужди. Стратегията вероятно ще бъде прията в, нач... в първата половина на 2021 година. Children once. Е... Уважаеми депутати, ние всички сме били деца. Много е важно да, си дава, да е ясно, че всек, всяко дете има право на равен старт в живота. Нашите политики се отразяват директно върху живота на децата. Ние искаме да чуем и е, техния глас в конференцията за бъдещето на Европа. Ние е, работим по механизмите за социална защита и човешки права. Съобразени сме и с е, програмите на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. Смятаме, че ще дадем е, своята добавена, добавена принос за международните усилия и в съответните многостранни форуми нека не забравяме, че правата на децата са универсални. А децата са си деца, независимо къде се намират по света. Благодаря. Благодаря, госпожо Шуица. Благодаря за уводните ви думи. Надявам се, че в плана ще включите и възможността за достъп до интернет на децата, и закрила на децата онлайн. И е, скоро дъщеря ми е, се обади и не ме пита как съм или не ми каза, че ме обича. Каза, ема нямаме интернет. Та, децата имат различни е, приоритети и ние трябва да сме наясно с тях. Сега думата има господин Николас Шмидт европейски комисар за заето си е, социални права. Much, uh, Благодаря ви много, господин председател. Нека е, да кажа първо е, колко се радвам, че мога да участвам в дебат по тази важна тема. Е, именно в Европейския парламент беше родена идеята за гаранция за децата. И си спомня много добре, че през 2015 година участвах в един семинар, председателстван а, от а, един или една, не става ясно от нашите колеги тук, а, като представител на Люксембургското председателство. Урсула Фурден обеща да развие допълнително идеята за гаранцията за децата и настоява да има подкрепа за всяко едно дете, което има нужда от подкрепа. Е, моята задача е да разширя приложението на тези инструменти като част от е, план за действие по социалните въпроси. Ще работя с заместник-председателя, отговорен за защитата на правата на децата и ще представя подробна стратегия за правата на децата. Децата, израстващи в бедност, започват живота си по един неравнопоставен начин в сравнение с останалите. Много често те живеят в бедни семейства. Именно за това трябва да имаме предвид, че действията ни в защита на бедните деца трябва да са свързани с един по-общ подход за справяне с бедността. Ако помогнем на родителите да излязат от бедността, ако подобрим, подобрим техния живот, ще им дадем възможности, от които ще се възползват и децата. родителите имат нужда от равнопоставеност, от достойни работни места, от квалификация и умения. Необходими са и справедливи работни условия на труд. Ще говорим за справедливата минимална заплата във втората част на заседанието си. Необходимо е да се гарантира и адекватна социална подкрепа и достъп до основни услуги. Това би било ефективен инструмент за борба срещу бедността и социалното изключване. като част от основните права се подчертават правата на децата за ранно детство без бедност, за образование. И децата имат право да бъдат защитени от бедност. Деца от уязвими е, общности имат право на специални мерки, за да се подобри достъпа им до равни възможности. Именно за това гаранцията за децата може да допринесе много. Целта е да се намали значително броят на децата, които са поставени пред е, е, риск да живеят в бедност или които вече живеят в бедност. 23 милиона деца в, в Европа. 4 е, милиона в е, Великобритания, когато е правено преброяването, живеят в бедност. Трябва да се подобрят нещата във всички държави членки и в най-богатите включително. Е, именно за това трябва да действаме по специални мерки е, и в областта на политиката, и в областта на предоставянето на достатъчно финансови средства. Европейският съюз може да изиграе важна роля за борбата срещу бедността сред децата, чрез иновационни подходи, подкрепа за правилните инвестиции и въвеждане на иновационна и адекватна рамка. Държавите членки трябва да насърчат действията на място и е необходимо да има и политическа воля и финансиране на национално равнище. В подготовката на инструментите за политиката съм напълно съгласен с вас – че е необходимо да обърнем специално внимание на децата с потребности. Трябва да се подобри достъпа до образование, достъпа до здравеопазване, храненето и да се предоставят съответните възможности за настаняване. Само така можем да излезем от омагиосания кръг на бедността, в който израстват тези деца. Комисията трябва да се основава на проучвания на целесъобразността. И такива проучвания бяха изискани от Европейския парламент. Първото такова проучване беше представено в понеделник. То ще ни помогне да развием политиката за децата. Така ще се създадат инструменти за борба срещу бедността и социалното изключване в Европейския съюз. Но Освен това, както вече казах, помощта за родителите помага и на децата. Комисията вече е разработила специален подход за борба срещу бедността. Гаранцията за децата ще бъде един от централните елементи. Планът за действие за приложението на Европейския стълб на социалните права е друг такъв инструмент принципите му ни вдъхновяват да създаваме политика за борба срещу социалното изключване, за създаване на работни места, да се инвестира в развитието на уменията, в социалната защита, в достъпността на социалните услуги и в достъпното жилищо настаняване. Ще представим гаранцията за децата през 2021 година след съответните консултации с основните засегнати лица и е, ще е, вземем предвид е, също общественото допитване за силна социална Европа и справедлив преход. Продължаваме ценната работа на пилотните проекти и е, те ще бъдат анализирани, от тях ще извлечем съответните уроци. Вчера приключихме първата фаза на подготвителните действия и така се стигна до първото проучване на целесообразността, което представихме. Предстоят е, фаза 2 и фаза 3. Подкрепяме и нови финансови инструменти и по-конкретно Европейски социален фонд плюс. В резолюцията на Европейския парламент миналата година се подчерта, че акцента трябва да бъде върху най-бедните деца. Европейският парламент поиска 5,9 милиарда в социалния фонд, насочен именно за преодоляване на детската бедност. И а, е, конкретно заделяне на 25% от фонда за прилагане на препоръките е, на Европейската комисия за инвестиции в децата. Ще следя внимателно тристранните диалози по темата, но трябва да се знае, че не започваме от нулата. Европейския съюз вече помага на много деца в е, уязвимо положение. Целта е сега да се гарантират адекватни ресурси за това. Европейското финансиране обаче няма да е достатъчно да се спасят милионите деца от бедността. Необходимо е и национално финансиране, необходими са и национални дебати за справяне с бедността сред децата и за приложението на гаранцията за децата. Ролята на националните парламенти, които участват тук днес, са от решаващо значение. Ако бъде насочена добре и ако се вземат възможностите, които предоставя Европейския фонд за регионално развитие, както и Invest EU, ще можем да провед... направим а, така, че нещата да се променят. Трябва обаче да се работи на национално, регионално и местно равнище, за да може а, обществото да стане устойчиво. Борбата срещу бедността сред децата е един от основните приоритети. Подчертано беше това и от а, комисарът Шуица и от заместник председателя на Европейската комисия. Ще обсъдим тази тема не само с правителствата, но и с националните парламенти и гражданското общество и местните и регионални власти. Това означава всъщност с всички заинтересовани лица. Благодаря. Благодаря, господин Никола Шмидт. Сега ще дам думата на господин Едуардо Бароко Демело, член на португалския парламент. Имате думата уважаеми съпредседатели от Европейския парламент и от Харватския парламент, уважаеми комисари. На първо място, нека ви благодаря за поканата да споделя някои мисли по тази тема. Много е на време на тази дискусия сега, когато темите преминават от чисто економическите такива към по-социални. Това е една важна гледна точка с оглед на Европейския стълб на социалните права. Европейската комисия ще представи план за действие за 2021, най-вероятно по време на португалското председателство. Европейската комисия организира конференция за представяне на оценката за въздействието за гаранцията за децата, което означава, че нашите загрижености и очаквания ще бъдат отразени, що се отнася до новия а, инструмент. Е, детската бедност е, има много измерения, но и е много висока. Показва се, че повече от 21% от европейските е, деца живеят в бедност, 8,5% живеят в много сериозни материални решения, лишения, 9,3% в домакинства на безработни. Председателят отправя оба към оратора да говори с малко по-нормално темпо. Тъй като има голяма разлика между а, различните държави, а, можем да видим, че в 2014 година данните показват, че децата в Румъния и България около 70% а, лишения. Все още темпото ви е неподходящо ето защо, продължава оратора, бедността сред децата е на нива, които трябва да бъдат променети. Само 9 държави членки от 2017 година насам са предприели мерки за преодоляването на тези нива. Поради тази причина Европейския парламент прие резолюция през ноември 2015 година за Европейска детска гаранция, която напоследък беше препотвърдена от резолюцията за Европейски социален фонд Плюс, прията през април 2019 година. В моята държава нивата са по-високи в възрастовата група от 0 до 18, отколкото в другите възрастови групи. Ние имаме различни стратегии за борба с бедността, както и с други економически недостатъци. Имаме политики в економическо отношение за инвестиции в детските мрежи, както и подобряване на други условия, което означава, че ние истински вярваме, че има необходимост да се борим с бедността сред децата, да осигурим безплатно образование, безплатна храна на децата и да има инвестиции в бъдещето на Европа. Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки трябва да се съгласи спрямо обвързващите индикатори, показатели, които да се проследяват, да бъдат част гаранцията за децата от европейския семестър и да бъде интегрирано това като показател в а, общата схема на показатели. Това да служи за, на държавите членки за техните про, а, програми по един обстоен начин. Детската гаранция трябва да бъде приоритет, който да се използва в европейските фондове. Да има достатъчно бюджети от 5,9 милиарда свежи средства в Европейския социален фонд плюс и в многодишна финансова рамка от 2021-2027 година плюс задължението за държавите членки да разпределят поне 5% от техните вътрешни ресурси за Европейския социален фонд плюс за а, тази гаранция. Също така, а, това, което беше представено от а, съвета миналия петък, има по-нататъчно намаление 1,7 милиарда евро в и е, Европейския социален фонд плюс, което в сравнение с, финанското, с а, предложението на финландското председателство а, беше още по-малко. Там се ограничиха още 2,3 милиарда. А имаме ангажираност от страна на председателя фон дер Лайен, че трябва да вървят тези преговори с Европейския социален фонд Плюс. Имаме общата шапка на тези принципи, е, свързани с здравеопазването, образованието, е, грижата за децата, жилищно настояване и е, прехрана. Също така, децата са уязвими и трябва да не бъдат оставени без а, достатъчно грижа в цифровия преход. Детската гаранция трябва да е, е ключов инструмент за положителна промяна в живота на европейските граждани и а, е, аз използвам тази възможност да кажа госпожо заместник председател на комисията госпожо Шуица, че а, е, това е възможност тези въпроси да бъдат дискутирани днес да бъдат поставени в сърцевината на дебатите о конференцията за бъдещето на Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Сега списъка с оратори започваме. Моля да знаете, че имате само по две минути. Господин Старович от Словения има думата. Ще се изкажа на словенски. Много се радвам, че чувам, че един от приоритетите за настоящия мандат на Европейската комисия е социалния стълб на социалните права. Това определено ще допринесе за по-справедлива Европа с по-добра солидарност, която да бъде и по- силно интегрирана. Много съм доволен също, че чувам да говорите за гаранцията за децата, по-конкретно децата в неравностойно положение, които имат нужда от помощ, за да а, имат достъп до каквито да било възможности. А, бедността има много сериозно въздействие върху умственото, физическото развитие, може да се отрази на развитието на мозъка, както вече е доказано от изследванията в областта на невро, невропсихологията. Не става въпрос само за липсата на материални блага, става въпрос за липсата на социални блага а, за децата, момичета и момчета, живеещи в бедност. Те нямат еднаква изходна точка в живота като останалите. Бедността се отразява на децата родени в бедност. Тези деца имат а, по-малко възможности в живота си, не получават грижата, която трябва да получи всяко дете в училище, не са наравно дога с своите възр... често са обект на социално изключване и не могат да развият своя потенциал. Ограничени са от а, капацитета на своето семейство и това е един порочен кръг, който няма как детето да напусне. Така че за Словения с радост и гордост ще кажа, че според последните данни на Евростат, рискът от бедност и социално изключване за децата е най-низкият във всички държави членки. Все пак обаче имаме 13,1%, което е твърде високо. Благодаря много. Следва госпожа Ангелова от България. Уважаеми господин Председател, дами и господа! На първо място, бих искала да изразя своето задоволство от възможността да обменим мнения относно основни инициативи в социалната област, които ще бъдат в центъра на внимание на европейските съзаконодатели в рамките на този институционален цикъл. България подкрепя по нататъчното развитие на социалното измерение на Европейския съюз и в тази връзка отбелязва важността, която тази тема има в приоритетите на Европейската комисия. За нас е изключително важно, че по предложение на Европейския парламент инициативата за създаване на детска гаранция е утвърдена като една от основните инициативи на новата Европейска комисия в социалната област. Това е тема, която е от изключителна важност за България не само в национален, но и в европейски план. Това беше основна социална тема и на Българското председателство на Съвета през 2018 г., когато бяха приети заключения относно интегрирани политики в областта на развитието в ранна детска възраст като средство за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Именно на тази основа се гради и националната политика за децата, като деинституционализацията на грижите за деца е една от най-мащабните реформи в социалната сфера в България. Вниманието ни е насочено и към развитие на услуги за ранно детско развитие с фокус към деца до 7-годишна възраст от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и към бъдещите родители. Ние вярваме, че само комплексен хоризонтален подход, реализиран в партньорство на всички равнища, може да даде трайни положителни резултати. Ето защо България има готовност активно да следи и да даде своя принос в процеса на формиране на инициативи за детски гаранции на европейско равнище. Благодаря. Thank you very much. Now I will give the floor to the Evita Гроса Залите from Latvia. Давид Гроса Залите от Латвия има думата. Can you, can you open uh, the mic? Oh, yeah. Thank you. Pēdējos gados Latvija pievērš ar vien lielāku uzmanību materiālās nodrošinātības jautājumiem ģimenēm ar Благодаря. В последните няколко години ние отделяме в е, Латвия много повече внимание на материалните лишения на семействата с деца. Също демографските въпроси започнаха да стават приоритет при нас започваме да обмисляме програми в подкрепа на семействата. И когато говорим за гаранции, изключително важно е и в Европа, и в отделните страни членки да има едни и същи възможности по отношение на достъпа до отглеждане на децата, жилищно настаняване и образование – още много има е, какво да се работи в тази област. Е, много често е, бедността се предава от едно поколение на следващото. Това са рискове, които трябва да отчитаме и да се справим с тях. Детската гаранция трябва да бъде разглеждана в един по-широк контекст и не само на национално, но и на европейско ниво. Колкото по-сплотено е семейството, толкова по-силен ще бъде и Европейският съюз. Затова с детската гаранция трябва да осигурим възможността на децата да израстват в стабилни семейства. Работим по ред институционални проекти, но тъкваме се на много проблеми и те ще трябва да намерят дългосрочното си решение. Благодаря от Европейския парламент госпожа Блинкевичуте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, имам следния въпрос към вас. Необходимо ли е да се разработва европейска гаранция за децата? И е, господа комисарите и националните депутати ще отговорят, убедена съм, да, имаме нужда. Това е изключително важно. Защо? Защото е напълно разбираемо, елементарно. Всяко дете, независимо къде, е, в Германия, Франция, Словения, в моята страна, Литва, навсякъде, всяко малко дете има право на добро образование, здравеопазване, жилище и добра храна. Но, скъпи приятели, ние сме политици. Защо 20 милиона са децата в богатата европейска в богатия Европейски съюз живеят в бедност и не получават достъп до тези услуги, за които говорих. Господин Шмидт каза, че от 5 години се заним... така, започнахме този кръстоносен поход в борба за детската гаранция. Помня, че е, в предходния мандат непрекъснато се опитвахме да подбутнем политиците от различните политически групи да ни подкрепят в предлаганите решения. Не е достатъчно да се търси само национални програми, национално финансиране. Трябва да ги съчетаем с европейски средства и само по този начин ще можем да се справим с проблема детска бедност. Стратегията за 2020 година имаше за цел да доведе бедността до нула. Само, че за момента само един милион деца са изведени от бедност, така че трябва да работим заедно. И Искам да се обърна към депутатите от националните парламенти. Сега обсъждаме многогодишната финансова рамка. Ако тя остане в намален размер, така както се предлага сега, децата ще продължат да си живеят в бедност. Няма да можем да създадем социална Европа. Призовавам а, да ни подкрепите, да си сътрудничим, за да спасим нашите деца. Благодаря. Много емоционално изказване. Благодаря ви за това. Политиката е, винаги е, може да се свързва и с емоции. Следващият ни оратор е от Хърватия. Благодаря. Скъпи колеги, много е, се е, радвам, че мога да участвам в тази толкова важна тематика. Европейският съюз застарява. Отрицателен е приръста на населението. И чухме е, и мнението на заместник-председателя на комисията за връзката между демокрацията и демографията. Харватия прие национална стратегия за правата на децата до 2020 година, за да се осигурява ефективна е, закрила на децата и изпълнение на техните права посредством съществуващите международни стандарти е, в е, тази област. Целта е да обединим всички заинтересувани, които искат да изпълняват правата на децата, да дадем възможност да се преодоляват предизвикателствата и като си има предвид и стратегията на съвета на Европа за правата на децата, Европейската програма за правата на човека – и ние разработихме е, един набор от цели на стратегията. Да се осигурят е, услуги в пет е, важни области социални грижи, образование, култура и други. Втората цел е да се елиминират всички форми на насилие срещу децата, после да се осигурят техните права и е, да се направи така, че да се даде е, възможност и децата да участват в подобни мерки. Както тук се коментира гарантираните права на децата с специални нужди също трябва да бъдат е, включени в тези програми. Да, правото им за социал, на социална интеграция, здравоопазване и медицинско обслужване. Обикновено местните общности е, се грижат, е, отговарят за грижите за децата, но те имат различни финансови възможности. И винаги е възможно да търсим подобрение. Особено, що се отнася до правата на децата и децата с увреждания и децата, живеещи в бедни семейства.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 Европейската гаранция за децата е, е, е необходима, защото всяко е, четвърто дете е на ръба на бедността и социалното изключване. Това е просто престъпно за бъдещето на децата. Дет... Всяко пето дете е, на възраст под 15 няма равнопоставен достъп до здравеопазване, социални грижи е, и нормално жилище. В Европа се шири е, лицемерие. Няма създадена социална Европа политиките са, не спазват раз, на разписаните разпоред, насоки и разпоредби. В миналото особено доста се разграничаваха нашите схващания за социални политики с съкръщение, намаляване на заплащане, хиляди семейства оставаха с малки доходи заради политиките, формулирани в постигане на различните политики. Увеличаването на детската бедност подкопава и бъдещето. Децата имат много по-малко възможности, бедните деца имат по-малки възможности спрямо техните богати връзници. Не могат да развиват всичките си умения и да придобиват квалификация. Необходимо е да има политическа воля, но за съжаление на европейско ниво тя липсва. Готови сме да използваме високопарни слова, твърдиме, че много сме загрижени, но средствата отиват за бюрокрация, а не за децата. Стига сме говорили, нека да започнем да действаме. госпожа Сибериус от е, комуни... Е, социалистите и демократите, е, евродепутат. Благодаря, много се радвам, че сте тук. Действително, темата как да се предотврати бедността сред децата е много важна. Трябва да обсъждаме как можем да работиме за това на различни нива, не само на национално. И е, господин комисар Шмидт е, каза, че детската бедност не е само проблем за бедните страни членки, но е и явление, което се наблюдава и в по-богатите. Аз съм от Холандия, например, и той, тя, детската бедност съществува. Ние би следвало да се срамуваме от това. Обикновено, когато животът ти е започва в бедност, ти си ощетен през целия си живот. За мен е много важно да видим как, сътрудничайки си, можем да окажем натиск, например, в семинар следващия четвъртък, когато ще обсъждаме новогодишната финансова рамка. Аз лично се чувствам засрамена, че съм от Нидерландия. Нашия министр-председател винаги твърде много слага акцент върху бюджета – той иска е, вноската за Европейския съюз да е само 1% от БВП, а не се съобразява с нуждите. Та въпросът ни е как можем ние да подсилиме нашата искане за гаранция за децата. Ние излязохме с резолюция в парламент, но как да работим е, в сътрудничество и с националното ниво в подкрепа на децата? Благодаря, госпожа Розен Старс. НП, Европейски парламент. Y también a la, a la mesa de, de las dos comisiones. Bien, eh, está claro que la, el tema de menores es un tema prioritario para el, las instituciones europeas y para el Parlamento Europeo y especialmente los menores vulnerables, pues los, que, los menores, eh, en, concretamente yo me centro en la discapacidad y con necesidades especiales. Естествено, темата за децата е приоритет за европейското ниво. Ние говорим тук за ред нейни измерения. Трябва да работим така, че да работим с страните членки за преодоляване на детската бедност. Аз съм от Испания – Porque si funcionan los servicios establecen en mi país. Основните проблеми са образование, здравеопазване, е, жилища, добра храна. В е, моята страна е, има сътрудничество между различните нива с цел да се решават проблемите на децата. Аз съм член на регионално правителство вече 15 години и е, работехме много на местно ниво. Наясно бяхме кога дадено семейство не може да си храни децата или не може да ги праща на училище и така нататък. Та, е, когато има детска бедност, очевидно, а, има проблеми в дадена страна членка. Как може да се е, структурира тази детска гаранция така, че да не се окаже, е, че комисията или европейските институции се занимават с въпроси, които всъщност трябва да бъдат решавани от страните членки. Важно е да се осигурява е, правилното разходване на средства и тези средства от детската гаранция да допълват е, средствата от националните държави. Не, не следва европейски средства да се използват за това, което трябва да се върши от националните държави. Разбира се, трябва да се борим с бедността. Това е, е така е един от основните приоритети. Но нещо друго, което не трябва да забравяме е необходимостта да има приобщаване – и а, е, образованието в никакъв случай не предоставя този път, а, е, този тип а, е, отвореност и предоста... приобщаване. Образованието е един основен а, фактор, който допринася за по-голяма справедливост в света. Благодаря на комисията за нейната работа. Благодаря, ще дам думата на господин Песер от Европейския парламент. уважаеми колеги. Е, мисля, че всички ни е ясно колко е важна гаранцията за децата, така че няма какво да обсъждаме а, е, значението й. А, е, вече сме се обединили около тази тема. Въпросът е обаче как да постигнем голяма реформа в обществото. Говорим за зелен пакт, говорим за цифров пакт. Защо да не може да се говори и за пакт за децата? Един трилиона евро се харчат неразумно в момента, защото не се инвестира в превенция, в ранно детство, в младежите и след това се стига до огромни разходи за публичния отрасъл. Всъщност, <clears throat> ако има по-добра политика за децата, е, това ще освободи средства за Зеления пакт. Затова трябва да преодолем няколко разделения. Първо политическото разделение. Все още има разделение между онези групи, които вярват в правата и правното задължение на държавите да се погрижат за правата – и онези, които смятат, че инвестициите са от ключово значение. Опитът показва, че инвестициите могат да доведат и до социални ползи, не само до финансови ползи, особено ако се инвестира в човешки капитал. Другото разделение е между общественото и частното. Има тенденция да се мисли, че общественият отрасъл – е трябва да е единствения носещ отговорност. Но всъщност и частният отрасъл носи отговорност. Да, разбира се, многогодишната финансова рамка ще има значение, но има и значение как се използват средствата в подкрепа за частния сектор. И накрая, разделението между различните нива на управление. Не е достатъчно да има добри намерения само на национално равнище трябва да се включат и местните и регионални власти. Иначе няма да се постигне нищо. Благодаря госпожа Алиция Хомски Мел от групата на социалистите и демократите. Благодаря. След като изслушах казаното до тук, мисля, че трябва всички да се съгласим, че Бедността сред децата е един от сериозните проблеми в Европейския съюз. И цифрите са ясни. Едно от всеки четири деца а, живее в бедност. Много от децата живеят в условия на социално изключване. Неравнопоставеността започва на много ранна детска възраст. И всичко това се отразява драстично на възможностите, е, с които това дете ще разполага по-късно през живота си. Както знаем, в парламента през декември 2018 година се стигна до съгласие следващия е, социален фонд, Европейски социален фонд плюс да разполага с достатъчно средства за гаранцията за децата, за да се намали бедността сред децата. И това трябва да е една от е, основните цели на бюджета за Европ... на Европейския съюз за в бъдеще. Е, миналата седмица бе представена многогодишната финансова рамка, но се виждат сериозни урязвания на бюджета за социални въпроси в Европейския съюз. Доста ме безпокои това. Орязват се пера в бюджета, които значително могат да помогнат за преодоляване на трудностите в тези области. Такива проблеми има във всички държави членки. Ясно е, че те носят и своите отговорности, но ако може Европейският съюз да даде своята подкрепа, нещата ще се решат много по-бързо. Благодаря госпожа Фабиола Кардоза от Португалия. Благодаря, господин председател. Изключително много се радвам, че присъствам тук и че участвам в разговорите по този проект, който е жив. Не става дума за цифри, става дума за хора. А децата са бъдещето, нашето бъдеще. И се ем, впечатлих от думите на комисаря за демографията и демокрацията. Действително много е важно да се вземат предвид е, тези две теми и е отлично това, че те са попаднали в един и същи ресор. Това означава, че трябва да се обърне особено внимание на демографията, на социалното приобщаване. Демографските мерки могат да са отлични за постигане на много цели. Ще задам един въпрос. Предвиждайки мерки за действие, може ли да се вземат предвид разликите между различните е, в много държави членки между отношението към момичетата и към момчетата. Има ли е, някакъв начин да се справим с този проблем? Също е, мерките, е, свързани с сексуалната ориентация, с е, идентичността на хората, с справянето с, с насилието е, срещу децата от много от тези изредени групи. Благодаря. Казимир Голоецки от Полша има думата. Господин председател, уважаеми гости, уважаеми колеги, много ни вълнува темата за детската гаранция. Интересуваме се от нея. И в полския парламент имаше среща с господин Шмидт, за което съм много благодарен. Подкрепата за семействата, за да можем да се борим срещу детската бедност е един от основните ни приоритети. От април 2016 година е, въведохме сериозна финансова подкрепа за семейства с деца. Това е част от програма, която се нарича Семейство 500+. Това е всъщност най-големи източник за средства за полските семейства от 1989 година насам. Програмата е, има за цел да се подобри и демографското положение. В Польша да се намаля, намали бедността сред е, най-младите и да се инвестира в човешкия капитал. Още една програма е въведена в Польша. Програма за Е, хора на възраст от 7 до 20 години, които учат. Има и трета програма за хора с увреждания до 24 годишна възраст. Подкрепяме ги, за да могат да започнат живота си добре. Има и специална подкрепа за достъп за здравеопазване за деца до 6 годишна възраст. Друг е, инструмент за подкрепа на децата е свързан с автомобили за с подкрепа за закупване на автомобили. Не, извинете, с карта за а, намаление за многодетни семейства. А, тя е популярна и има много а, хора, които я ползват. Има нещо, което искам да подчертая тук. Всичко това са инициативи, на които трябва да обърнем специално внимание. Трябва да обърнем внимание на интернет и на насилието по интернет. Радвам се, че се провежда днешната среща. Благодаря много, благодаря на всички които участваха в дискусията. Смятам, че тя беше много полезна. Искам да благодаря и на представителите на комисията. Много добре познаваме проблема и се радвам, че във всички обсъждания тук и във всички изказвания се е, чу ясна подкрепа за справяне с проблема. Иска ни се да направим нещо, което ни се случва съвсем логи... струва съвсем логично. Именно всяко едно човешко същество, което се ражда, да има едни и същи възможности, ам, сравними с тези на другите деца. Това означава, а, че ще имаме още доста работа, ще има много неща, които ще могат да се кажат за всички тези инициативи. Е, подкрепям ви напълно. Мисля, че всички можем да се съгласим, че Европейската комисия и правителствата на държавите членки трябва да се занимаят с този въпрос сериозно. Ние от своя страна твърдо вярваме, че всички деца трябва да имат равни възможности за достъп до образование – и равни възможности да осъществят мечтите си, независимо от това къде живеят. Трябва да направим всичко възможно това да стане факт. Убеден съм, че проблемът ще бъде решен в близко бъдеще. Сега бих искал да дам думата на госпожа Дорш Николсън която ще въведе втората тема – справедливата минимална заплата. Заповядайте, госпожо Никълсън. С това преминаваме към втората част от днешното си заседание – справедлива минимална заплата. виждат се ясни връзки с предната тема. И самият комисар господин Шмидт заяви, че мерките за подкрепа на родителите – се отразяват положително и на децата. И така, нека първо да дам думата на комисаря Шмидт за кратки уводни думи по темата справедлива а, минимална заплата. Адекватните заплати са от огромно значение за увеличаване на стандарт на живот в Европейския съюз. Това е подчертано и в принцип номер 6 на Европейския стълб за социалните права. Минималната заплата, определена по правен ред, или пък колективните трудови договори са от решаващо значение за защита на онези, които получават малки заплати целта е да се е, е, намали бедността и да се намали неравнопоставеността в заплатите. Така се засилват е, стимулите да се работи и се увеличава равнопоставеността и между половете. Насърчават се участието на жените на пазара на труда. Има голяма разлика между държавите членки. Неравнопоставеността в заплащането се увеличава значително в много части на Европа и много от нископлатените работници и служители е, е, виждат как е, покупателната им способност непрекъснато спада в сравнение с други, полити... с други групи от обществото. Това означава, че всъщност има влушаване в европейски социален проект. Именно за това председателката фон дер Лайен подчерта, че е необходимо да има правен инструмент, за да може всички работещи в Европейския съюз да получават справедлива минимална заплата. Именно в този контекст на 14 януари Европейската комисия прие документ, който стартира първата фаза на консултациите сред социалните партньори за необходимостта и евентуалната насока на развитие на европейските действия за минималните заплати. Новата инициатива за минималните заплати ще допринесе за увеличаването на покупателната способност на нископлатените работници и служители в държавите е, членки и така ще се увеличи търсенето и ще се запази заетостта и конкретно способността по стигането на конвергенция в посока нагоре в е, условията на заплащане на труда в държавите членки всъщност може да доведе до създаване на по-добра равнопоставеност на единния пазар. На трето място, необходима е, е нова политическа е, двигателна сила за подкрепя на усилията на национално равнище. На комисията е съвсем ясно, че една инициатива, идваща от Европейския съюз, няма да може да зададе еднаква минимална заплата в Европейския съюз. Няма как минималните заплати да са еднакви навсякъде в Европейския съюз. Трябва да се вземат предвид местните условия, заетостта и економическата сила на страната. Ясно също, че тази инициатива няма как да принуди и държави членки да въведат минимална работна заплата, ако са достатъчно широко покрити от колективни трудови договори. Този тип системи не само ще бъдат засегнати от разпоредбите, свързани с правно основаните минимални заплати. Необходимо да има гаранции и защита за тяхното приложение. Трябва да се засилят и възможностите за колективно трудово договаряне в страните, в които те са по-слаби. В тези страни трябва да се насърчи социалният диалог и изграждането на институционален капацитет за социално партньорство. Минималните заплати ще продължат да се определят или чрез колективни трудови договори, или чрез правни норми, спазвайки съответните национални традиции и автономността на социалните партньори. Стартирахме първата фаза на допитването до социалните партньори. След като то приключи в края на февруар или началото на март, Европейската комисия ще разгледа е, позициите, изразени от социалните партньори. Ако социалните партньори не решат да влязат в преговори помежду си, комисията ще стартира нов кръг преговори за е, допитване е, сред социалните партньори за Европейска инициатива за справедливи социални заплати. Благодаря. Благодаря ви много, господин комисар. Сега искам дам думата на госпожа Стачиани Бизио. Надявам се, че добре произнесах името ви. Трудно ми е. Радвам се, че успях. Тя е член на Постоянния комитет по социални въпроси на Гръцкия парламент. Има думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да отправя благодарности към председателка на Европейската комисия Урсула фон ден Лайен за тази изключително подходяща инициатива, която показва, че тя има знание за факта, че Европейския съюз трябва да гарантира справедливите и достойни условия на живот на всички работещи. Това е един изключително необходим инструмент като първа стъпка, за да се постигне целта, а именно въвеждането на минимална работна заплата. Надявам се, че това ще допринесе не ако не до изчезването, то поне до намаляването на пропаста между заплащането между половете. Минималната работна заплата се регламентира още от 2012 година и от 2013 насам сме въвели настоящата система за задължителна минимална работна заплата и това предвижда много широка консултация между социалните партньори и търсене на научна подкрепа от експерти от различните области по въпросите, свързани с економиката, трудовия пазар и трудите взаимоотношения. Според гръцкото законодателство, сумата за минимална работна заплата се определя спрямо условията в гръцката економика и прогнозите за нейния растеж от гледна точка на производителността, цените, конкурентоспособността, заетостта и нивата на заетост, дохода и заплатите. Този процес беше въведен за първи път през септември 2018 година, беше приключен 2019 година с министерско решение, на основата на което законният законния минимум беше определен като 650 евро. За да се схване а, покупателната способност, е, е искам да кажа, че е, в е, България 10 е, евро, а в Люксембург 17. Отново сравнение между е, България и Люксембург. Един и същи апартамент може да се наеме за 270 евро, а в Люксембург за 1500 евро. Така че е нормално да има разлика и в между минималната работна плата. От 1998 до 2011 година непрекъснато се увеличаваше минималната работна заплата и за първи път спря да се увеличава през 2011-2012 година. Беше намалена с 22% за тези на 20 25 години и с 32% за тези между 18 и 25%. Това, 25 години. Това беше резултат от ам, економическата криза. Темата, която се разисква много широко в Гърция в момента, е свързана и с различните пози, които проистичат от увеличаването през годините Този потенциален растеж ще се отрази на около 700 000 заети, които или получават минималната работна заплата, или са а, частично наети и а, получават заплата 500 евро или по-малко. Напоследък нашият премиер се изказа в посока на подкрепа за минималната работна заплата, но това е нещо, което трябва да се свържи с растежа на нашата економика, нейната продуктивност, което показва, че минималната работна заплата е загриженост, тема на загриженост в Европейския съюз. Тема свързана с економическия растеж и явлението наречено работещи бедни. Гърция е за минимална работна заплата. Позицията на Гърция е, че следва да има европейски механизъм, който да позволява на националното законодателство да определя сумата за тази минимална работна заплата. В Гърция способствена за социалните демократични процеси, економически политики, които са в посока социално съдържание свързано с защитата на работещите. Разбира се, ние също така спазваме и социалните традиции, и автономността на социалните партньори, и свободата на преговорите в заключение. Основата на това, което трябва да прави Европейския съюз, не е свързано с някакви съкръщения и акроними, а с въздействието на политиката върху заетите. Това е а, целта, която сме си поставили. Благодаря много. Uh, Сега започваме с дискусията между депутатите от националните парламенти и Европейския парламент. А пък имаме много дълъг списък и заседанието ни ще продължи само до 7. Затова молбата ми към вас е да си гледате часовниците и да знаете, че разполагате с максимум минута и половина. Съжалявам, но няма как. Първо започваме с госпожа Йонасон от Швеция. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа, че Швеция може да се поздрави с постиженията си по тази тема. С задоволство можем да отбележим, че минималната работна заплата е явление, което се наблюдава в не една и две държави тази тема е важна, трябва да бъде обсъдена в различните и аспекти. Има различни споразумения между социалните партньори и има и разпоредби за а, колективно договаряне, които също допринасят в процеса. За Швеция е изключително важно този а, сложен модел да бъде запазен. Ето защо бихме се застъпили за идеята за директива в това а, отношение. Важно е Европейския съюз да не регламентира именно тази област. В същото време нямам нищо против и препоръка, която ще ни позволи да запазим това, което вече съществува, но при всички положения трябва да можем да приемаме тези разпоредби, които ние бихме искали по независим начин за трудовия пазар. Така че и комисията, и парламента трябва да отчитат факта, че не е възможно едно решение, което да се отнася за всички. Уважаеми дами и господа, темата за минималната работна заплата е от изключително значение за България не само предвид сериозните демографски предизвикателства, пред които сме изправени, но и за осигуряване на висок жизнен стандарт на всички работници и служители. Ето защо в страната вече е започва оживен обществен дебат по тази инициатива на Европейската комисия, като темата ще бъде основен елемент от приноса, който ще представим до края на месец ноември за изготвянето на План за действие за изпълнението на Европейския стълб на социални права на европейско и национално равнище. България е една от държавите членки със законоустановена минимална работна заплата. През последните години нейното определяне следва икономическите реалности и възможностите на бюджета и работодателите. Официалните статистически данни ясно показват, че повишаването на минималната работна заплата, особено през последните години, както е заложено в Управленската програма на правителството, дава солидна основа за икономически растеж, свързан във все по-голяма степен с вътрешното търсене и нарастващ жизнен стандарт. Вярваме, че инициативата за справедлива минимална работна заплата в рамките на Европейския съюз има потенциал да засили икономическото сближаване и конвергенцията на нивото на Съюза и да гарантира прозрачност и предвидимост на механизма за нейното определяне. Благодаря. Thank you. The next speaker from European Parliament, Johan. Следва Йохан Даниелсън от Европейския парламент. Благодаря и аз. Имахме възможност да обсъдим тази тема и преди, знаете и от колегите от Националния парламент казаха колко колебливо приемаме всички тези идеи за директива или нещо, директива или нещо подобно. Затова ми се иска да отправя тази дискусия в друга посока. Обсъждахме бедността на заетите – Всъщност тези, които са с най-голям риск, са самонаетите или частично наетите или тези с а, непостоянен или временен договор, които са такива не по свой избор. Какво можем да направим? заедно с инициативата за минимална работна заплата, за да направим така, че голямата част от населението в Европа да има възможност за пълна заетост. При положение, че има такава взаимовръзка. You, uh, Madam Maracalista from... Госпожа Маракалиста от Румъния. <coughs> Romania is looking forward for the decision that you are going to have regarding благодаря ви, госпожо председател. В Румъния с нетърпение чакаме развитие на тези дискусии. Радваме се, че спазвате националните решения, решението на национално равнище, защото всяка държава има своята специфика. Трябва да има наистина такава регламентация на национално равнище. Ние имаме минимална работна заплата, но се питам какво се случва, от социалните партньори не се разбират, защото понякога действително така се случва случва, какво става, когато те нямат възможност, не успяват да преговарят така, че да има положителен резултат. Следва ли тогава да започнем да мислим за закон за минималните работни заплати или закон, който регламентира само економическите мерки, като инфлация или производителност? Защото в крайна сметка нарастването на минималната работна заплата следва да отговаря на економическата реалност а, на всяка една държава. В Румъния, например, малките и средни предприятия допринасят за огромен процент от БВП. Ето защо е много важно да кажем за какви минимални работни заплати а, можем да говорим, за да не разрушим частния сектор. Сега Ангелос Диселис от Малта. Благодаря. Thank you very much. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropeja edha tiddiskuti u Европейската комисия обсъжда и предлага тази рамка за минимална работна заплата на държавите членки, но повечето от тях вече имат законово определени минимални работни заплати за всички работещи. През 2017 година имаше преглед за минималната работна заплата. Ние постигнахме споразумение с социалните партньори, че работещите не могат да бъдат на минимална работна заплата за повече от година. След година следва да получат следва да получат увеличаване на тази минимална работна заплата. Така че ако има закон за минималната работна заплата, тя не следва да се заплаща на един работник за повече от година. Трябва да се увеличава всяка година. Всъщност ние увеличавахме нивото на минималната работна заплата в продължение на 5 години и в същото време ние не увеличаваме данъците. Също така, госпожо председател, за хората с увреждания знаем и е възможно те също да се присъединят към трудовия пазар и всъщност с схемите, които разполагаме, успяхме да включим голям брой от тях. Също така знаем, че има голям брой от тях, които дори и посредством схемите нямат възможност за присъединяване към трудовия пазар и на тях ще предоставим минимална работна заплата, защото искаме и те да живеят достойно. Така че хората с много сериозни увреждания ще получат помощи, които са на нивото на минималната работна заплата. А, само а, за съжаление си при, пресрочихте времето. Госпожа Бишов, заповядайте от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Много е добре, че съчетахме двете теми детска бедност и минимално заплащане днес, защото те определено са свързани. Ако няма минимално заплащане, винаги ще има и е, детска бедност. Затова съм е, благодарна, че Европейската комисия има коража да направи тази връзка стратегията 2020 бяхме абсолютно решени да намалим бедността. Не го постигнахме. Тя сега дори е по-висока. Но време е да започнем да действаме сериозно, т.е. да създадеме законово записани задължения. Разбира се, има различни е, становища и позиции. Има страни, където хората работят и независимо от това са е, в бедност – има страни, където с преговори се постига повече. Така че трябва да имаме стратегии за силване на политиката на колективно договаряне. Това е важно, защото минималното заплащане е едно, това е просто най-низкото ниво, но да имаш достойно заплащане е всъщност целта, която искаме да постигнем definieren, wie das in Griechenland passiert ist. Da gab es ja Hinweise dazu, sondern wir wollen auch dafür sorgen. Това е, трябва да има и е, колективно договаряне и да не се намесваме в него, както се коментира тук от Гърция, но да има и достойно заплащане. Нашия гост от Унгария, господин Барча, заповядайте. Госпожо е, председател, Унгарския парламент следи много отблизо консултациите за е, едно е, равноправно минимално заплащане. Разбира се, трябва да се спазват националните традиции, включително и в, в колективното договаряне. Надяваме се Унгария също да участва в тези консултации. А що се отнася до нашата страна, в последните 10 години минималното заплащане се отвои, отвои се и заплатата на завършилите средно образование. Нямаме още предложение, но вече ни притеснява кое ще е правното основание и какви ще са правомощията на социалните партньори. Също така комисията трябва да си даде сметка е, за тези консултации и да изготви един пространен анализ. В настоящата економическа среда е, заплатите е, растат в Европа, особено в новите страни членки и без наместа на комисията. Това може да се установи и в съответните документи. Определенето на заплати обаче е в правомощията на националните държави. Yes. Uh, латвийски. Госпожа Жданока от Европейския парламент. Групата ГУЕ, т.е. Обединена зелена львица, работи много за един общ подход към минималното заплащане и минималните доходи в е, Европейския съюз. Ние излязохме с резолюция през април 2019 и коментираме темата минимален доход. И господин комисар Шмидт, определено се надяваме, че е, когато се започне работа по тематиката минимално заплащане, е, ще се засегне и темата минимален доход и то на европейско ниво. Защото за да се преборим с детската бедност, е, би следвало всъщност да мислиме за минималния доход, а не за минималното заплащане – а, що се отнася до минималното заплащане, там ни безпокои предложението да не се смята средната заплата, средната премерено заплащане. Това са две различни понятия. Господин Словари от Унгария. Благодаря всъщност ние подкрепяме инициативи за създаване на силна Европа. Трябва да има възможност да се даде обаче възможност това да направят страните членки. На базата на социални инициативи може да се изгражда една а, силна економика и то с спазване на съответните социални условия. Изграждането на умения е в основата на економиката В Унгария над 3 милиона са работещите заплати по-низки от средноевропейските. Много страни вече имат опит с минимално заплащане, затова особено ни е интересно да наблюдаваме как се развива инициативата, как се развиват и разговорите между заинтересованите страни. Много е важна темата и е много добре да обсъждаме. Преводачите ще приключат с превода в 19 часа, за това е много важно да си спазваме времето за изказвания. И следващият разъв е, е господин Демиров от Европейския парламент. Госпожа, извинете. Европейската социална харта в своя член четвърти застъпва правото за достойно заплащане за съответния труд. Там ясно се казва, че този, който работи, трябва да получава достойно заплащане, което да гарантира някакъв стандарт на живота. Сега въпросът е какво означава справедливо или достойно заплащане но е ясно какво изключват тези понятия, а именно това хората да живеят в бедност. Бедност е 60% е, от средния е, доход. Е, всеки, който получава под това заплащане, е застрашен от бедност. Това е факт. факт. И след като искаме да спазваме Европейската харта, нека да спазваме и този критерий, т.е. 60% от средното заплащане. Повечето страни членки в Европа имат минимално заплащане. Аз съм от Германия. Ние също имаме минимално заплащане, но то е толкова ниско, че който го получава ще бъде беден по-късно, когато остарее. За това трябва да започнем и дебат за справедливо заплащане. И последно, госпожо председател, Европейския съюз не следва да въвежда политики за заплащане, просто да има равнопоставеност. voy a hablar en parte como parlamentaria, pero también como española, puesto que el gobierno. Госпожа Фернандес. Аз ще споделя а, практика и е, в Испания. Социалистите са на власт в момента в нашата държава, в коалиция с левицата. И има поето, поет ангажимент да бъдат увеличени е, средните надници. Това се извършва в съгласие с е, конфедерациите на работодателите. Действително, минималното заплащане може да допринесе за подобряване на картината в Европа. А ако искаме да подобрим, трябва да има минимално заплащане. То няма да отстрани бедността изцяло, но ще помогне да се подобрат нещата. Ние е, подкрепяме инициативи в такъв смисъл. Социалистическата партия за също така смятаме, че трябва да има достойно заплащане в целия Европейски съюз. Благодаря ви много, госпожа председател, господин комисар. Говори много по тези теми. обаче, когато говорим по тези теми, трябва да имаме предвид, че Та или иначе е, трябва да се има предвид, че ни е необходима и подкрепа на колегите. Има колеги от скандинавските страни, които малко се безпокоят от тези предложения, защото, да кажем, в страни като Австрия вече има добре функционираща система и е, всички се безпокоят какво ще е въздействието върху тази система. Мисля, че не трябва да говорим за това какво работи и какво не работи. Особено в страните, където няма традиция на социално партньорство, могат да се въведат нови неща, но е, на други места има такова партньорство госпожа Александър, европейски... Ан Сандърс от Европейския парламент. Благодаря ви, госпожа председател, господин комисар. Бих искала да изкажа подкрепата си за всички инициативи, които правят Европа по-социална. това е важно за защита на най-уязвимите, на децата в тежко положение, на хората в неравнопоставено положение и също за въвеждане на по-голяма и по-лоялна конкуренция на пазара на труда. Също времено трябва да се е, инвестира в минималната заплата. Няма да е лесно. Има различни позиции по темата. Е, има най-различни въпроси, които трябва да се вземат предвид, що се отнася до националните особености. И въпросът ми е, предвиждате ли други инструменти, допълнителни инструменти за засилване на социалното сближаване? Може те да са по-лесни за въвеждане. Благодаря ви много. С това приключваме. Виждаме всички тясната връзка между справедливата минимална заплата на европейско равнище а, и а, гаранцията за децата. По гаранцията за децата всички сме съгласни, че е необходима. За минималната заплата не всички са съгласни. Няма да е лесно, господин Шмидт. Много ви благодаря. Имам две съобщения. Надявам се, че преводачите ще ги преведат. Първото съобщение е следното. Ще бъдете заведени от тази зала в дума на европейската история. И след това, а, моля ви, проверете а, дали не сте забравили нещо, защото като излезете, после няма как да влезете отново. Така че си вземете всички вещи. Благодаря.